на 5 май господин Янсен е, беше в Европейския парламент през 2014 година, беше член на Комисията по развитие и в делегацията за връзки с Афганистан. От името на Европейския парламент искам да поднеса съболезнования на семейството и на близките на господин Янсен.